Уважаеми дами и господа, нека да започнем. Започваме заседанието в понеделник, 3 декември. Приемане на дневния ред. Ако няма коментари, приемаме дневния ред. Не виждам коментари. Сега моите съобщения. Няма такива. Така случай преминаваме към следващата точка от дневния ред. Трета. Одобряване на протокола от заседанието от 5 ноември 2018 година. Ако няма възражения до края на настоящото заседание, протокола ще се счита за прият. Четвърта точка. Електронно гласуване. Първата точка повторна употреба на информацията в обществения сектор, преработен текст. Искате нещо по дневния ред ли? Заповядайте. Не знам дали е по дневния ред, по-скоро е информационна точка. Чудя се, необходимо ли е в 4 часа след обяд да гласуваме. Просто говоря за себе си. Аз тази сутрин съм станал в 1 часа, за да пристигна тук за гласуването ако има гласувания, по-късно тази вечер или пък вторник, сряда, ще е по-удобно за депутатите. Не знам дали само за мен е по-удобно, според мен и за другите ще е по-удобно. Бих изслушал какво има да каже мнозинството и ще се съглася, ако те кажат, че в понеделник е окей. Okay. Но иначе не съм съгласен да ставам в един час сутринта. Колеги, нямаше друга възможност поради краткото време. Имаше възможност следващата седмица в Страсбург да заседаваме. Ако искаме да избираме между двете, дали искаме да гласуваме по всички други въпроси следващия понеделник, в крайна сметка решихме да се заседаваме тук в понеделник в Брюксел. Сега, вероятно някой от вас са недоволни от това решение и го разбирам. Много от вас няма да са доволни, ако гласуваме пък в понеделник вечер в Страсбург. Сигурен съм в това, защото обикновено тогава много протестират. Да няма гласувания в Страсбург. А и това е последното заседание за тази година. Няма да има други заседания. Извинявам се на Шон. Имахме да избираме между два лоши сценария – и се опитахме да изберем по-малкото зло. Нека да започваме. Повторна употреба на информацията в обществения сектор. Тестово гласуване. okay. Very good beginning. Very good beginning. Много добро начало поставих на заседанието. Сега ще тестваме системата. Okay. And I close Край на пробното гласуване. Много ви благодаря. Системата работи. Проекто доклад повторна употреба на информацията в обществения сектор. Преработен текст. Колегата Неоклис Силикиотис. Сега гласуваме. Компромиса за, против, въздържали се, приема се. 151 и Либе 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 38 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. 155 5-4 и 5-3. Идентични за, против. Нека да проверим. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2А за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2Б за. Против. Въздържали се. Приема се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Либе 25 за, против, въздържали се, нека да проверим. Либе 25. Либе 25. Либе 25. Край на гласуването. Приема се. 179D за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 189 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 190 и имко 43. Идентични за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 191 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компром... 33 всъщност за, против. В... Нека да проверим. Изменение 33. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 34 и Либе 30 заедно за против. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема се. 197 и 198 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка не е ясно на пръв поглед. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на 199, имко 44 за. Против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 35 за. Против. Въздържали се. Приема се. 200 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 202 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка за 202. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Проверка. По 36. Край на гласуването. Отхвърля се. 205 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 47 за. Против. Нека да направим проверка. Имко 47. Край на гласуването. Приема се. 206 и Либе 31 заедно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 207 за. Против въздържали се. Приема се. 209, Имко 48 и Либе 33 за. Против въздържали се. Приема се. Либе 34 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 210 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 213 и Либе 37 и Имко 49 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 214 за. Против. Въздържали се. Приема се. 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 215. Имко 50. Либе 38 за. Против. Въздържали се. Приема се. 217, Имко 51 и Либе 39 за. Против. Нека да направим проверка. По 217. И другите. Край на гласуването. Отхвърля се. 219, Имко 52, Либе 40 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 41 за против въздържали се. Още веднъж. Либе 41 за, против. Приема се. 220 либе 42 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. 220 либе 42. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 53. За. Против. Въздържали се. Приема се. 221 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 222 Д. 223 Д. за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Либе 43 за против, въздържали се, приема се. Имко 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Имко 69 за, против, въздържали се, приема се. Либе 47 за, против, въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 257 имко 71 за, против, въздържали се. Приема се. 45 за, против. Нека да направим проверка по 45. Край на гласуването. Отхвърля се. 46 за против. Въздържали се, нека да направим проверка и по 46. Край на гласуването. Отхвърля се. 258 Д за. Против. Трябва да направим проверка и по това изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 73 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 74 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за един момент. 261 първо. 261. След имко 75, което беше прието, пропускаме 260 и сега минаваме на 261. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 77. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 11. За против, въздържали се, приема се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Култ 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на 313, имко 88. За. Против. Нека да направим проверка. 313. And I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. 318 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. 318. Край на гласуването. Отхвърля се. 319 имко 90 за. Против. Въздържали се, нека да направим проверка и по това изменение. 319. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Б за. Против. Въздържали се. Приема се. 67, имко 6 си либе 4. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Либе 5 за. Против въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. 72 за, против, въздържали се, приема се. Имко 8 за, против, въздържали се, приема се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по пето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Е за. Против. Въздържали се. Приема се. 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 9 за. Против. Приема се. Приема се. Съжалявам за това. Сега преминаваме към 9. 9. За. Против. Нека да направим проверка по 9. Край на гласуването. Да, изменение 9. За изменение говорим не е либе 9, а изменение 9. Изменение 9. Още веднъж проверяваме електронно изменение 9. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега 82 за. Против въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 либе 11, имко 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 89 либе 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис хаш за, против, въздържали се, приема се. 103 за, против, въздържали се, приема се. 104 за, против. Нека да направим проверка по 104. Край на гласуването по 104. Отхвърля се. Компромис И за. Против въздържали се. Приема се. Компромис J за. Против въздържали се. Приема се. Компромис К за. Против въздържали се. Приема се. 16 за. Против въздържали се. Приема се. 119 за. Против въздържали се. Приема се. Култ 3 за против, въздържали се, приема се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Култ 4 за, против. Нека да направим проверка по култ 4. Край на гласуването. Отхвърля се. Имко 22 за. Против. Приема се. 122 за. Против. Въздържали се. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 128 за. Против. 128. Защо не гласувате? Не мога да видя как искате да гласувате. Край на електронното гласуване. Приема се. 129D, имко 27D за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 28 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис Л за против, въздържали се, приема се. Имко 29 за, против, въздържали се, приема се. 133, имко 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се. Да направим проверка по 25-то изменение. Проверяваме 25. Край на гласуването. Отхвърля се. 138 за. Против. Въздържали се. Приема се. Култ 6 за. Против. Нека да направим проверка по култ 6. Край на гласуването. Приема се. Имко 34 за. Против въздържали се, отхвърля се. 149, Имко 36 и Либе 22 за. Против. Нека да направим проверка. Три изменения заедно. 149 е първото. Край на гласуването. Отхвърля се. Либе 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 150, имко 37 за, против. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към окончателното гласуване по именно. Начало на гласуването. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на докладчика. Сега гласуваме за да влезем в междуинституционални преговори 69C правило. Сега пак по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. Много добра подкрепа. Поздравления на докладчика. Както знаете, трябва да започнем преговорите възможно най-скоро. Затова беше необходимо да гласуваме по този въпрос тази година, за което се извинявам на някои. Така беше планирано. Заседанието на комисията ИТРЕ беше планирано от самото начало, така че няма изненади. Господин докладчика има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички съдокладчици, както и на техните асистенти и на секретарията на комисията ИТРЕ за полезното сътрудничество и продуктивното сътрудничество. С тяхната подкрепа се надявам, че ще можем да представляваме гледната точка на парламента по този въпрос по много ползотворен начин. Благодаря още веднъж на всички. Благодаря на господин председателя също така. И аз благодаря, колега. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, номер 5. Гласуване, проекто становище за създаване на специална финансова рамка за извеждане на, от експлуатация на ядрени съоръжения, управление на радиоактивни отпадъци Колегата Петър Корумбашев е нашия докладчик по този въпрос. Нека да започваме незабавно с гласуването. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 5 и 6 заедно. За, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се.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 Компромисно изменение 3 по точка от преамбюл 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1 относно европейското съфинансиране за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против. Нека да проверим. Изменение 27. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против. Въздържали се. Да направим проверка. Изменение 30. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 за. Против въздържали се, отхвърля се. 11 за, против, въздържали се. Проверка. 11. 11, скъпи приятели. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2. Точка от прембил 15 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Електронно за целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви много. Е, голяма подкрепа. Поздравления за докладчика. Сега Както знаете, тъй като това е свързано с бюджета, гласуване ще има още веднъж на пленарно заседание. Тоест, всички теми, които имат някаква връзка с бюджета, ще трябва да се гласуват на пленарно заседание. Не може да се започне а, преговори на равнището на комисията. Следващата точка създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ инструмента за съседство, сътрудничество и развитие на международното сътрудничество. Наша колега Владимир Уручев е докладчика. Започваме да гласуваме е, за, против, въздържали се, приема се.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 Добре. 57 и втората част на изменение 10. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против въздържали се. Приема се. 61 за. Против. Въз... Нека да проверим. Изменение 61. Изменение 61. Край на гласуването. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62 за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за. Про... Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 68 за. Против. Нека да проверим. 68. Край на гласуването. Отхвърля се 69 за. Против. Да проверим и това. 69. Край на гласуването. Отхвърля се. 71 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение. Има ли възражение срещу устното изменение? Четирима колеги. Не, няма възражение. Добре, гласувам устното изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 74 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Да проверим, защото не ви виждам ръцете. 74. 74. Край на гласуването, разбира се, се отхвърлям.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 да направим проверка на 17. Изменение 17. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 и 18 за, против, въздържали се, приема се 78 за, против. Нека да проверим 78. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Да проверим и това. 79. Край на гласуването. Отхвърля се. 80 за. Против. Също мнозинство, нека да проверим и този път. 80. Проверяваме 80, край на гласуването. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се 82 и 19 за. 24 и 2 заедно, против, въздържали се, отхвърлят се. 83 и 49 за. Против? Въздържали се? Приема се този път. Компромис 6 за. Искате да проверим 8349 ли? Добре, нека да направим проверка. Правим проверка. Край на гласуването. Отхвърлят се. Компромис 6 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се 26 и 8 за, против, въздържали се, отхвърлят се 1 за, против, въздържали се, приема се 23 за, против, въздържали се, приема се 25 за, против, въздържали се, нека да проверим 25. Правим проверка на 25, край на гласуването. Отхвърля се. 27 за. Против. Въздържали се, нека да проверим. 27. Край на гласуването. Приема се 31 за. Против въздържали се. Приема се 2 за. Против въздържали се. Приема се 20... 32 за. Против въздържали се. Приема се компромис 9 за против въздържали се, приема се 44 за, против въздържали се, приема се 6 за. Против? Нека да проверим. 6. Край на гласуването. Приема се. 7 за. Против въздържали се. Приема се. 45 и 46 заедно за. Против въздържали се. Приема се 47 за. Против? Нека да проверим. 47. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8 за. Против въздържали се. Приема се 50 за. Против въздържали се. Приема се 52 за против въздържали се, приема се. И сега гласуваме за целият текст на доклада, така както го изменихме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви много. Ясна подкрепа за доклада. Поздравления за докладчика. Заповядайте. Господин председател, забелязах, че прегласуването за предишния доклад, моето изменение 232 не беше подложено на гласуване. искам да го гласуваме. Изменение 232. Секретариатът ще провери и ще се върнем на вашия въпрос след гласуването по следващия а, доклад. А, извиняваме се ще, се, ще гласуваме следващата точка. Създаване на програма за единен пазар, конкурентно способност на предприятията, включително малките и средни предприятия и европейската статистика. Докладчик е колегата Патриция, той е заместник председателката на комисията. Компромис 20 за против, въздържали се, приема се. Компромис 21. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против. Нека да направим проверка по 22 изменение. Край на гласуването. Приема се. 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22 за против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. По 156. Край на гласуването. Отхвърля се. 157 за. Против. Въздържали се. Приема се. 158 за. Против. Нека да направим проверка. 158. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 26 за. Против. Нека да направим проверка по 26-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 171 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 188 за. Против въздържали се, отхвърля се. 189 за, против. Нека да направим проверка по 189. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 за. Против. Въздържали се не си вдигате ръцете. Нека да направим проверка в такъв случай по 32 изменение. Госпожа докладчика не е гласува. А, сега вече е добре. Отхвърля се. 190 и 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, Нека да направим проверка по 213 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 46 за. Против. Измене. Е, Въздържаваше. Приема се. 47. За. Против. Нека да направим проверка по 47. 47 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 220 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 221 за. Против. Въздържали се. Приема се. 222 за. Против. Въздържали се. Приема се. 223 за. Против. Нека да направим проверка по 223-то изменение. Край на гласуването.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 64 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка и по 64-то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3 за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 Нека да направим проверка по 126 изменение. 126. Край на гласуването. Отхвърля се 130 за. Против. Нека да направим проверка по 130 изменение. А, извинявам се. 100 и 300. Да, това казах и аз. 130 изменение. Няма грешка. Край на гласуването. Отхвърля се. 131 за. Против. Нека да направим проверка. Сто първо изменение. Край на гласуването явно е отхвърлено, както се вижда. 138 за. Против въздържали се, отхвърля се. 139 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка по 139. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за. Против въздържали се. Приема се 142 за. Против въздържали се. Приема се 143 за. Против Въздържали се проверка. Не е ясно. Ясно е отхвърлено. Благодаря. Отхвърлено е. 144 за. Против. Въздържали се. Проверка. 144 изменение. 144. Край на гласуването. Отхвърля се. 145 за против, въздържали се, проверка и по 145 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 146 за. Против. Нека да направим проверка и по това изменение. 146. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега окончателно гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието с ясно мнозинство, добра подкрепа и поздравления за докладчика. Сега се връщаме на въпроса. Да, заповядайте, госпожо ringraziare tutti i colleghi. Да, аз е, искам да благодаря на всички колеги, на докладчиците в Сянка за извършената работа, обаче вземам думата всъщност, за да кажа следното. Току-що чухме, че комисията ИМКО изобщо не споделя нашето становище тук. Имаме становищата на всички докладчици в сянка. Това обаче беше много открита дейност и отразихме становищата на много предприятия. И мисля, че би трябвало да проверим дали съществува възможност да изпратим обратно всичко това до политическите групи с молба за съдействие, защото иначе Имко просто ще провали всичко. Благодаря, Патриция. Благодаря на докладчика. Това беше много важно, защото ние имаме изключителни правомощия по частта за малките и средните предприятия. Така че трябва да направим надлежна проверка. Трябва да се вземе без гласуване в комисията ИМКО. Става въпрос за нашата част, след което разбира се се отива на пленарното заседание и на пленарното заседание се гласува всичко от самото начало но в Инко е необходимо да се продължи по-нататък, без каквото и да било, гласуване. Благодаря, Патриция. Това беше много важно уточнение. Сега се връщаме на доклада на господин Сирикиотис, нашия колега. Стана дума, наша колега направи забележка, че трябва да се върнем на изменение 232, 232, нали така? Беше направена проверка и наистина сте права, госпожо, трябва да го подложим на гласуване. Така че, моля, намерете доклада на господин Селикиотис за повторното използване на информацията в публичния сектор. Моля ви, намерете го. Изменение 232 преди това е имко 61, след него е компромис 9. Трябва да подложим на гласуване изменение 232, изменение от госпожа Реда. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Отхвърля се. Но във всеки случай ви благодаря, че ни напомнихте за тази допусната грешка. Благодаря, уважаеми колеги. Повечето от въпросите ще отидат на пленарно заседание, защото по бюджетните въпроси това е абсолютно необходимо. Но успяхме. Ако напускате залата, не забравяйте за коледния прием. Ако нямате време да дойдете, ви пожелавам весела коледа. Или весела коледа, или ще се видим след един час, когато ще направим коледния прием. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред – представене от стола. Проучване, проведено от стола по 3D биопечат за медицински цели и за целите на подобряване на резултатите. Това е обмен на мнения по този въпрос. Проучването осигурява подробен преглед на бъдещите перспективи на 3D биопечата. Дава се анализ и на въздействието на тази технология. Това е важна тема за научните изследвания в Европейския съюз. Също така има и социални, етични и економически аспекти. Имаме кратка бележка по а, този доклад. Онлайн на вебсайта на Европейския парламент можете да я намерите. Нашия гост, господин Кристовър Кьонен от Карлс Лорое, тамошния институт по технологии. Искам да ви помоля да пристъпите към презентацията. Добре е дошъл в Европейския парламент. Well, if, uh, if anybody should leave immediately, it is even possible. Ако не са напуснали всички, госпожа Иблер или някой друг, ако иска да каже няколко думи, ако искате да си тръгвате, моля ви, изкажете се сега по темата за кибер, Агенцията за киберсигурност на Европейския съюз. В края на нашето заседание Имаме точка за Агенцията по киберсигурност и Анджелика е докладчик. Вие трябва да тръгвате по-рано, така че ще сменим реда на точките. Нека да чуем кратка информация за Агенцията по киберсигурност, след което ще преминем към вашата презентация. Ангелика, заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз ще бъда наистина съвсем кратка, защото миналата седмица вече докладвах за хода на процедурата по тема киберсигурност. След това след нашето заседание миналата седмица имахме трилог, където много от позициите бяха сближени, обаче все пак има още някои теми, които не са обсъдени до край, поради което бих казала, че следващия понеделник вечерта по време на Страсбургската седмица ще проведем последния трилог и всички сме убедени, че ще намерим компромис. В момента ние обсъждаме темата задължително сертифициране, и също така уязвимост, така че това са точките, по които още трябва да се провежда дискусия, но има много голяма готовност да се постигне компромис по тези три теми. В понеделник вечерта ще се състои трилога. Аз съм сигурна, че ще се постигне компромис. Няма какво повече да кажа. Благодаря. Uh, и аз ви благодаря. Това беше точка номер 13 от дневния ред. Имате ли забележки от присъстващите? Няма забележки, затова се връщаме на точка 8, представяне от стола. 3D биопечат за медицински цели и целите на подобряване на резултатите. Имате думата. Много благодаря, господин председател. За нас е голямо удоволствие да представим това проучване на СТОА, което е в отговор на искане от Европейския парламент. Господин Барен Вандер Мюлен от Института Ратенхаус също е тук. Ще отговори на въпроси след презентацията. Малко бавно се превключват слайдовете. Защо е политическо предизвикателство 3D биопринтирането? Съсредоточили сме нашата презентация върху биологичните приложения. От една страна, тук се включва използването на 3D биопечата за биологични приложения, т.е. работи се с истински биологичен материал. От друга страна, се съсредоточаваме върху всички други медицински употреби, например в а, протезите. В медицинския сектор, а и до известна степен извън този сектор, а, се срещат а, тези употреби. Биологичния 3D печат може да позволи персонализиране. Един добър пример, който съществува с, в стоматологията и в протезите. Също то води до рентабилни разходи, може да се използва и за немедицински цели и е полезно за децентрализацията и до промени в веригата на стойността. В момента тези развития са на лице, но има много очаквания и за в бъдеще, в това число очаквания извън медицинската сфера, а по-скоро приложения за подобряване на резултатите на човешкото тяло, например при хора, които нямат здравословни проблеми но все още е, няма представа как да се преодолеят етичните и социоекономическите въздействия на подобен род развитие. Стигаме до заключението, че европейските политики могат да изиграят потенциално важна роля в развитието на тези технологии и сме определили в това проучване, както виждате в последната глава от него, три основни въпроси за политиката. Първо, регулаторните въпроси, второ, разпределението на ползите и трето, участието на обществеността и иновациите, водени от гражданите. Както виждате, е, има няколко не винаги взаимно включващи се или изключващи се варианти за справяне с проблемите. Първия вариант е се съсредоточава върху регулаторните въпроси в по-тесен смисъл. Тук сме развили два сценария, при които има компромиси между така да се каже специфичността на правната уредба и скоростта от друга страна. Виждате, че от една страна имаме съсредоточаване върху равния достъп за много разнообразни потребители. От другата страна пък имаме акцент върху определени приложения. Така че е трудно да се постигне е, е, най-съща крачка и, и скорост на регулацията и на иновациите. Извинявам се, че малко бавно се приключват слайдовете. Друго, другото предизвикателство е свързано с справедливото разпределение на ползите. Тук има компромис между специфичните приложения от една страна и откритите от друга. Да ви дам известна представа какъв е съществуващия пазар. В момента има две американски компании, които вече доста силно а, а, доста целенасочено се развиват на пазара на 3D принтиране – това, което казваме, че европейските политики от една страна могат да се насочат към по-специфичните приложения, от друга страна пък могат да подходят по съвсем широк подход, но това е свързано с риска за безопасността. Ако човек иска да е много специфичен, ако сте чули дискусията за медицинските изделия, имаше а, разследващи журналисти, които разгледаха а, някои нормативни разпоредби в Европейския съюз, които според тях бях, са много нестроги, доста леки а, по отношение на имплантите, а, да кажем. Трябва да се състави по-широко обхватна европейска рамка в този смисъл, нещо като мрежа. Това е последния вариант, именно въпроса за участието на обществеността и иновациите, които се стимулират от гражданите. Тук не става въпрос за компромис между едно и друго, а по-скоро за разграничение от една страна на гражданите, които дискутират, които разработват своята гледна точка по отношение на тази технология като има и дългосрочна идея да се използват тези приложения извън медицинския сектор и принтирането на органи. Не знам дали всички сте запознати, но има едно движение на а, граждани и иноватори, които сами разработват технологии. И ние твърдим, че това е важно. Важно е и участието на а, гражданите. Важно е да се дискутира сред гражданското общество на ранен етап този въпрос – трябва да се започнат публични диалози, за да се подпомогнат от една страна развитието, от друга страна да се облегчат някои притеснения за двойната употреба на някои от тази технологии. Някои от технологиите може да се използва в нишови пазари и развитие основано на конкретни нужди. Отново обаче възниква въпроса за правната уредба, на технолог... която се отнася до технологията от гледна точка на нейната безопасност. В перспективата, която сме очертали, за да се реализира средносрочния, дългосрочния потенциал на био3D принтирането в здравословния сектор по отношение на намаляване на разходите, подобряване на качеството и така нататък, се нуждаем от съгласуван европейски подход. А за да има такъв съгласуван европейски подход, трябва да решим какъв да е акцента, какъв да е фокуса в Европа спрямо противопоставянията, които представих преди малко. И също така с оглед на световната конкуренция. Не искаме да повтаряме мантрата, че Съединените щати са много напред пред нас, но общо взето на този пазар вече има господстващо положение на две американски фирми. С оглед на промяната на веригата на стойността, Европа трябва да обърне внимание на тези дейности и за тази цел трябва да вземе решения за курса на действие, кой от сценариите да приеме за да се реализира настоящия и краткосрочния потенциал на биопринтирането, може да се използват някои нишови приложения. Ние твърдим, че иновационните дейности на гражданите могат да заслужават повече внимание и целенасочена подкрепа, което не винаги е лесно, защото щом заговорим за медицински приложения, идеята гражданите сами да ги разработват в някакви лаборатории извън официални лаборатории винаги създава притеснение притеснения и тревоги сред обществото. Затова ние твърдим, че от една страна е хубаво да има такива практически дейности от страна на гражданите, от друга страна обаче да има дискусии сред гражданското общество. Онези, които иновират, да говорят с останалата част от обществеността. Що се отнася до бъдещите и усъвършенствани биопринтирани технологии, като, например, принтиране на тъкани и органи, в момента е в самото си начало. Съвсем зародиш се намират тези развития, твърде далеч са от пазара. От друга страна имаме и немедицинските приложения за в бъдеще. Ние твърдим, че публичната комуникация по тези въпроси е ключова, за да се насърчава темата и от друга страна да се облегчат някои притеснения. Малко по-бързичко представих от предвиденото, затова ще имаме повече време за дискусия. Благодаря ви много за вниманието. И аз ви благодаря за презентацията. И сега, уважаеми приятели, искам да ви помоля дали някой иска да започне с дискусията. Заповядайте. Имате думата за въпроси и дискусия. Става въпрос за нови технологии, но много важни за в бъдещето. Как ги виждате? Госпожа Иблер. Благодаря, господин председател. Благодаря за прекрасната презентация. Аз не искам сега да се спирам на отделните опции. Просто да се направи преглед къде сме ние в Европа в сравнение с други конкуренти. Ние имаме ли предимства, имаме ли добро положение, имаме ли добра изходна база или американците или другите региони на света са по-напред от нас. Бихте ли могли да отговорите на този въпрос? Благодаря ви. Други въпроси? Аз имам няколко въпроса, ако ми позволите, защото сме подготвили някои въпроси. Те са доста интересни от гледна точка на нашата работа, на работата на нашата комисия висок стандарт за 3D биопринтирането. Как може да се хармонизира законодателството в тази връзка на различните държави членки? Защото изглежда, че стандартизирането е най-важният въпрос. Как този процес може да бъде съчетан с специализираните е, е, умения. Защото предполагам, че 3D биопринтирането е свързано с развиване на някои много специфични е, умения. По какъв начин е, също така Европейския съюз може да поеме високия разход, високите разходи за изграждане инфраструктура за 3D биопринтиране, за да може да се избегне и създаването на монополи? Правни въпроси, казвате ви Какви правни въпроси повдига 3D е, био е, принтирането, тъй като тези въпроси очевидно ще застанат пред нас в бъдеще? Също така а, а, ще се изправим и пред някои био, е, етични а, ограничения. Бихте ли споделили малко повече с нас по, по тези въпроси? А, това са най-важните въпроси от гледна точка на нашата комисия. Ако можете да ни отговорите на тези въпроси, би било много интересно за нас. Други въпроси, колеги, имате ли? Не виждам друг желащ да зададе въпрос и затова сега ще ви дам думата да отговорите. Okay. Yeah. Thank you for these uh, interesting questions. Благодаря ви за интересните въпроси. Виждате, че Европа, заедно с Съединените щати, Япония и други държави е, с високо развита медицинска е, индустрия, работят по въпроса за 3D принтирането на медицински съоръжения е, и извършват изследвания, така че не може ясно да се каже коя е държавата, която е водеща на този пазар, тъй като има много нишови пазари. Това създава трудности за правителствата, пък и за фирмите и не им позволява да заемат водеща позиция, тъй като сектора е много широк. И това прави нещата е много трудни за регулиране от страна на правителствата, тъй като трябва да бъдат регулирани много отделни части. Става дума за работа на много различни места. По места хората се опитват наистина да създадат много напредничави, много нови приложения така че много ни беше трудно да формулираме единна препоръка и да кажем, че трябва да регулираме сектора по един или друг начин. Затова сме предложили две опции, по които се заслужава да се мисли. Относно правните въпроси. Има няколко правни въпроса, които, с които трябва да се вземам а, и то бързо, макар че те са трудни. Един от тези въпроси е следния. Някои от а, а, приложенията а, вече се използват човешкото тяло на а, пример. А, така че нещата са долу-горе е, сравними с наркотиците, за които има доста строги е, разпоредби, но винаги има нужда от нови. Не е ясно също така дали 3D принтираните биоизделия са а, а, медицински изделия, дали са лекарства, дали са нови материали, дали са биоматериали. А, е, а, дали става дума за 3D принтирани тъкани или пък става дума за естествени материали. Така че тук си имаме работа с един микс, а, а, за който все още няма а, а, правила. Във връзка с 3D принтирането също така възниква въпроса какво ще регулираме? Материала, дизайна, софтуера, самото принтиране и така нататък. А, има един анекс 2 към нашия доклад, а, в който са изброени регламентите, които биха могли да бъдат приложени. Нито един от тях не е 100% подходящ. И тук може е, вие да поемете вашата роля и да започнете да мислите по въпроса как, в каква светлина да мислим за тези биоприложения, за тези, които вече са на пазара и се използват и за тези, които предстои да бъдат създадени. Ще се опитам да отговоря и на въпроса за липсата на хармонизация между законодателството на страните членки. Да, именно точно в тази връзка едно европейско законодателство би могло да запълни празнотите и да засили хармонизацията. Така, изчерпих правните въпроси, които ми знахте, Сега ще ви дам думата на вас. Относно първия въпрос, в момента пазара на а, такива биопринтирани приложения все още не е толкова голям. Прогнозите са различни но мисля, че имаме в известен смисъл олигополни структури, т.е. няколко компании, които са заели пазара, но за в бъдеще това ще се промени с появата на повече приложения. Тук става дума за една технология, която включва в себе си много аспекти. Самия въпрос на технологията, приложението, използването много от създадените по този начин приложения могат да се използват и извън конкретната сфера на приложение, за което са създадени. И това може да създаде доста проблеми. Така че интересен въпрос какво става с тези приложения извън медицинския сектор. Много интересен е този въпрос а, и ние го обсъждаме с засегнатите страни. Има въпроси да свързани с а, протезите за крайници, например за а, деца в бедни държави. И там тези иновации е, са поети от гражданите. Там това вече се е, случва. Остана без отговор един въпрос, който съм си записвала, по-скоро два. Как да посрещнем високите разходи? Ние сме предложили опции, които не са взаимоизключващи се, могат да се допълват например, чрез финансиране на малки и средни предприятия или чрез стандартизация. Мисля, че Мрежата за проучване от миналата седмица пледираше за по-централизиран, по-европейски подход, макар че не знам да, с каква точ, какви точно опции предлагат. Но такъв централизиран подход до някаква степен е необходим, защото тези приложения са толкова свързани с тяхната безопасност, че могат да се окажат проблемни, ако много предприятия започнат да работят тази сфера. Мисля, че имаше един въпрос, свързан с уменията, може би във връзка с загубата на работни места. Нали това беше въпроса? Разглеждахме този въпрос с членове на парламента и с заболекари. И казахме, че е, в работата трябва да бъдат включени хората, които работят в сектора, не само представители на промишлеността, на обществото и така нататък, но и медицински специалисти, които могат да кажат по какъв начин тези технологии ще им помогнат. Можем да говорим с тях по въпроса как да се е, квалифицират, по какъв начин можем да ги организираме, не непременно в синдикат, но по някакъв друг начин. Защото Европа е водеща точно в тези процеси, а именно включване на гражданите и засегнатите страни? Добре, благодаря ви. Има ли други желащи да вземат думата или пък да зададат допълнителни въпроси? Не, няма. В такъв случай ви благодаря за презентацията. Много е важно, че гледаме напред, че не сме изостанали, не сме след всички останали на света. Хубаво е, че Европейския съюз работи по въпроса и се опитва да реши отворенето и проблемите. Винаги с поглед напред. Това беше чудесно обобщение. Кой иска да зададе въпрос? Комисията. С удоволствие, заповядайте. Европейската комисия. Make, make a, a да задам един въпрос или по-скоро да направя коментар. Био може би е твърде общо понятие, може да бъде подвеждащо в смисъл такъв, че ако говорим за био 3D претиране, може да се разбере в тесен смисъл, например, принтиране на клетки. А тук сме на много ранен етап все още. Вашия доклад е много добре направен, много всеобхватен. Просто исках да направя този коментар. Заповядайте да отговорите. Напълно разбирам това, което имате предвид, но а, всички тези проекти имат вече някаква история, включват а, множество теми. Това същинско биопринтиране е част от а, а, проектите, то е част от а, приложенията. Но от гледна точка на политиките е, би могло да се направи разграничение между технологиите, е, принтирането на биоматерии и когато започне да се регулира сектора, може да се направи разграничение между всички тези неща. Подкрепям вашата гледна точка. Uh, Благодаря много. Скъпи приятели, нека сега да преминем към следващата точка в нашите следващите две точки в нашия дневен ред, точка 9 и 10, вътрешния пазар на електроенергия, преработен текст и общи правила за вътрешния пазар на електроенергия, преработен текст. Е, тези две теми са част от нашия пакет за пазара на електроенергия. Колегата Крешен Каринч ме помоли да ви информирам от негово име за това как вървят междуинституционалните преговори. Трети и четвърти трилог се проведоха преди е, няколко седмици. Институциите обсъдиха договорите за динамични цени, е, инструменти за сравняване, е, агрегацията, превключването и интелигентните измервателни уреди, регулирането на цените, уязвимите клиенти, енергийната бедност и съхранението на електроенергия, включително и TSO. Като цяло може да се каже, че е постигнат добър напредък, постигнати са няколко компромиса, някои от основните въпроси, като например регулирането на цените, енергийната бедност, все още не са намерили своето решение. Ако искате допълнителна, по-прецизна информация, нашия докладчик ще ви я даде. А, когато става дума за регулирането, институциите се е, споразумяха в най-общи е, е, линии по тази теме. Новия орган, който ще се създаде, ще се нарича регионални координационни центрове. Знаете, че имаше големи дискусии по е, тази тема. И а, тази тема остава в рамките на мандата на парламента. В трилог институциите започнаха в петия трилог институциите започнаха диалог относно механизма за осигуряване на капацитет и позициите започнаха да се сближават. Следващия трилог е планиран за 5 декември от 18 часа. Имам готовност да се срещнем и преди коледа още веднъж през втората половина на декември съвета, парламента и комисията и трети институции са отворени. Ние от парламента всъщност сме отворени и за шести трилог, ако се налага. Разбира се, ще бъде чудесно, ако може на петата среща да решим въпроса. Колеги, имате ли въпроси? Заповядайте. Uh, thank you, Jersey. Uh, благодаря. Очевидно е, че това е последното парченце от един сложен пъзъл и остава много работа за декември. Притеснявам се, че няма да ни стигне времето. И второ, знаете, че енергийната бедност не искам да пропадне през пукнатините. Това съм, съм го дискутирала с докладчика. Това е ясно от голямо значение за данакоплатците и трябва да бъде изяснено. Благодаря, Тереза. Обсъждаме всички въпроси. Знаете, че винаги правим така и енергийната бедност и подобни въпроси са от ключова важност за Европейския парламент и не бива да изоставяме тези теми. Права сте, че нямаме много време. Това е причината, поради която беше необходимо да гласуваме до вечера. Дори и да не е било особено а, удобно на някои колеги. Абсолютно необходимо е да продължаваме напред. И всички други точки, по които нямаме време. Точка 11, между другото, е много сходна. Готовно за посрещане на риска в електроенергийния сектор. Това е точка 11 от дневния ред в нашето заседание. Нашия докладчик, колегата Петърсен, ми изпрати също информация. Извинявам се. готовност за посрещане на риска. Всъщност колегата Флавио от Занонато е докладчик по 11-та точка. За щастие той е сред нас. Благодаря за което. Благодаря, господин председател. ние заедно започнахме това приключение, ако мога така да се изразя. На 22 ноември се постигна споразумение е, във връзка с е, текста, е, свързан с риска в енергийния сектор в Европа. Стигаме до извода, че това е твърде сложно. Твърде сложно беше да се постигне това на третия трилог. Имаше напрежение, имаше и проблеми с председателя, но както и да е, Текстът най-сетне видя бял свят след е, дадените указания от страна на парламента, но е, бяха предвидени по-дълги срокове. Това беше цената, която трябваше да платим 30 вместо 24 месеца. 24 месеца беше първоначалното желание на парламента за въвеждане на първите рискови планове в енергийния сектор. Това е първият важен резултат за парламента, защото текстът, който беше представен на трилога, е преработен текст. Съветът не можа да наложи своя план за действие по отношение на транснационалното минимиране на риска и председателството не успя да изтласка тази тема в страни и да я извади от процеса на оценка на риска. Казано накратко, ние успяхме да запазим принципа на солидарност. Това е най-важното в този проект за регламент и съвсем ясно да можем да прилагаме този нормативен акт. Имам предвид е, европейския подход екс-анте също и смятам, че е, ние успяхме да извършим добра политическа работа за останалите досиета от пакета така че да се отговори на интересите на парламента. Успяхме да наложим съответна таблица в разговорите с съвета. Както казвам, това са положителни резултати. Благодаря сърдечно на много хора. Ще спомена само един поименно, нашия председател Бузък, който даде съществен принос със своя голям опит и е, умение да преговаря. Така че ние успяхме да намерим компромис в тези преговори. Благодаря изрично и на секретарията за чудесната работа. Благодаря. Благодаря, Флавио. Наистина това беше голям успех. На първо място той е ваш, защото всички преговори зависеха от вашата подготовка и вие представлявахте целият Европейски парламент. Мисля, че Европейската комисия също оказа подкрепа. И в крайна сметка съвета беше достатъчно открит спрямо всички нас и успяхме да свършим работата. На първо място искам да поздравя вас, господин Флави от Занонато, като докладчик. Наистина голям успех. Благодаря за вашето присъствие тук, защото успяхте да кажете няколко думи по въпроса пред всички нас. Знаем, че има четири законодателни предложения втората част от пакета Чиста енергия е сега. Преди няколко месеца приключи работата по първата част от пакета. Сега е втората част, която съдържа 4 законодателни предложения. Колеги, имате ли въпроси към колегата Дзанонато? Не виждам въпроси. Искам да кажа, че четвъртата част от законодателните предложения е АЦЕР, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори. Докладчика, господин Петърсен, който ми изпрати кратка информация, която да представя на вашето внимание. Първите три триалога са проведени в началото и са постигнати споразумения по важни аспекти, като достъп на АЦЕР до информация, както и организационната структура на агенцията. Следващия триалог ще се проведе на 11 декември в Страсбург и се надяваме той да е последния, за да приключим работата по цялата тема. Все още предстоят важни теми за обсъждане, например способността на агенцията да взема решения за регионалните координационни центрове и за ресурсите за тях. Тук има известна съпротива от някои държави членки в съвета. Те не желаят да предоставят такива способности на агенцията. Тук преговорите няма да са нито бързи, нито лесни. Това е гледната точка на нашия докладчик. Ролята на директора спрямо борда на регулаторите. Позицията на парламента е ясна. Искаме силен и независим директор, възможно в най-голяма степен независим, който да гарантира ефективна и добре функционираща агенция. Това е трудна тема отново за някои държави членки. В заключение, нашия докладчик посочва, че това е важно досие, когато става въпрос за европейския пазар на електроенергия. Все още има много работа, която трябва да се свърши. Това е мнението на нашия докладчик. Трябва да се обсъдят и важните въпроси, които споменах преди малко. Въпреки това, се надяваме, че ще приключим преговорите на 11 декември на триалога в Страсбург. Има ли желаящи да се изкажат от колегите? Както знаете, имаме 4 пакета законодателни предложения, които се надяваме да приключим сега, този месец, през декември, за да не прехвърляме преговорите по време на романското председателство. Заповядайте, колега, имате думата. Благодаря, господин председател, за дадената дума. Аз съм докладчик Сянка по това досие за ЦЕР. Имам един въпрос към вас. От ваша гледна точка, от гледна точка на вашия опит, някои части от регламента за ЦЕР, преговорите за тези части зависят от преговорите за пазара на електроенергия. Ако се провалят преговорите за пазара на електроенергия или пък не приключат преговорите до края на тази година, каква е вашата прогноза? Как ще продължи преговорния процес за АЦЕР. Ние не можем да а, обсъждаме всичките сценарии за АЦЕР. Какво ще се случи, ако нещо се провали в пазарите на електроенергия, ако нещо не стане както трябва при а, регламента за пазара на електроенергия. Напълно сте прав. До голяма степен зависи какво ще оставим за най-последния триалог за проектирането на пазара на електроенергия. На 19 или 20 декември ще е този триалог. Може и да успеем да приключим преговорите по АЦЕР на 11 декември. Но ако не успеем, ще е необходимо да се срещнем още веднъж на 21. Напълно съм либерален. Отворен съм за предложение, казан съм и на съвета, и на, комисия, и на комисията, че от гледна точка на нашата парламентарна комисия Кришчан подкрепя. Надявам се и Петърсен да дойде на 18, на 19, на 20 декември, ако се наложи. Зелената седмица е тогава. Това означава обаче, че сме готови за действие. Не сме още излезли във вакансия. Даже въобще не сме като, като членове на парламента не сме във вакансия. Зависи и от австрийското председателство, ако те проявят готовност да дойдат 4 дни преди коледа. За мен е абсолютно първостепенен въпрос. Много е важно да приключим през декември. Срещнах се с представители на румънското председателство, както и на австрийското председателство. Би било по-добре и от гледна точка на румънското председателство, защото те вече имат много дълъг списък с въпроси, които да решават. Първо бюджетните въпроси за следващите 7 години. Това стои пред румънското предизвикателство, а, пред румънското председателство. Затова е много важно да приключим пакета за чиста енергия през декември. Но съм съгласен с вас по принцип не е лесно да се продължи напред и да се приключи по агенцията, без да сме приключили преговорите напълно за пазара на електроенергия. Благодаря. Други искания за изказвания? Не виждам такива. Акта за киберсигурност, точка 13, вече беше обсъдена от колегата преди един час. Нямаше въпроси от ваша страна по тази точка и сега преминаваме към доклада, проекто доклад на Мирослав Похе. Адаптиране на директива на Европейския парламент и на съвета относно енергийната ефективност и регламента за управление на енергийния съюз във връзка с отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Това е, за съжаление, необичайно положение. Обединеното кралство напуска Европейския съюз. Мирослав Похе е докладчик. Европейската комисия прие на 30 ноември настоящото предложение, за да измени директивата за енергийната ефективност и регламента за управление на енергийния съюз, за да отрази отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Необходимо е да се направят технически корекции в цифрите за съответно първичното потребление на електроенергия, така че да се отрази потребление в 27 държави членки, а не в 28. Имаме тук много кратки срокове, разбира се, и е необходимо да се изпълни, да се приключи с законодателната процедура до 31 март 2019 година, когато правото на Съюза ще спре да се прилага спрямо Обединеното кралство и комисията е решила да процедира по бързата процедура. Това е и причината, поради която трябва да се разгледа този файл а, в много кратки срокове в комисията ИТРЕ. Затова сме изготвили този проект от доклад и Мирослав Похе, доколкото знам, е помолил госпожа Тереза Грифин да представи неговия проектодоклад. Госпожа, имате думата. Oh, Благодаря, Ярже. Знам, че искахте Бенато Красо да остане. Процесът още не е завършил. Гласуването ще бъде на моя рожден ден. Надявам се да ми е добър подарък. Първо, искам да се извиня от името на Мирослав, който не може да присъства днес и да ви представя доклада за предложение за решение на парламента и съвета а, за постигане на целите за енергийна ефективност, ако е Обединеното кралство на, напусне, девет текста трябва да бъдат а, прияти. Това е техническо предложение с цел да се изпълнят целите на Европейския съюз за економия на електроенергия. Миналата седмица парламента и съвета се споразумяха за намаляване на консумацията на енергия 30 процента до 2030 година. Много се борихме за тази цел с българското председателство. потреблението не трябва да надвишава определени цели. След като бяха и беше извадена консумацията на Обединеното кралство, стигнахме е, до е, 1138 е, първична електроенергия и е, съответно потребление на вторична електроенергия е, което означава, че не признаваме двете е, на цели, т.е. тази цел за намаляване от 32,5% ще се прилага към първичното и вторичното потребление. На периода се намалява от 20 на 3 е, дни защото тога, ако не се намали този период, няма да се спази датата за напускане на Обединеното кралство. Съветът вече е, даде сигнали, че това няма да бъде проблем. Надяваме се това законодателство да не е задължително необходимо. Well, uh, благодаря ви много. Наистина необичайна ситуация. Да, и е, точно вие трябваше да ни представите този доклад. Знаем много добре, наясно сме каква е вашата позиция, какво е вашето мнение по относно това, което се случва между Обединеното кралство и Обединеното кралство. Но а, ние се съобразяваме с демократичните решение, както много добре знаете. Благодаря ви за презентацията от името на Мирослав Похе. Мисля, че вие бяхте пределно ясна да попитам дали някой, например, Европейската комисия не иска господин Хотсъм от, е, е, от комисията. Бихте ли искали да коментирате е, това, което представи госпожа Тараса Грифин от името на Мирослав Полхе. Благодаря. А, три неща ще кажа. Ценим скоростта, с която работим по това техническо досие. Нямам нищо да добавя към това, което казаха госпожа Грифин и това, което каза господин Поха в своя доклад. Виждаме смисъл в техническите изменения, особено изменението за намаляване на периода от 20 на 30 дни, за да може това законодателство да се приложи на време. Добре, благодаря ви. Вие, Тереза, искате ли да кажете още няколко думите на Мирослав? Очевидно ние се опитваме да се подготвим за всички евентуалности, да поемем нашата част от отговорността, да се отнесем сериозно към нея и да заложим тази цел от 32,5%. Искаше не се тази цел да е по-висока, но тези 32,5% са всъщност е, една са, са победа. Това е победа за, за нас, защото всички политически групи се обединиха и работиха за благото на гражданите. Това е хубавото на Европа и на Европейския парламент и за това смятам, че Обединеното кралство трябва да остане. Да, Тереза, както в повечето случаи съм съгласна с вас. Ще завърша, информирайки всички членове, че крайният срок за внасяне на измененията е 5 е, декември, след което ще подготвим гласуването в ИТРА, което ще бъде на 14 януари 2019, датата за гласуване на пленарно заседание. Предстои да бъде определена. Благодаря Тереза за това, че присъства, защото доклада наистина се оказва много важен. много ми се иска този доклад да се окаже излишен, но няма какво друго да направим, освен да продължим напред. Продължаваме да се надяваме, но трябва да сме подготвени за каквото и да се случи в края на март. Скъпи приятели, по точка разни искам да кажа, че коледния ни прием Предстои след около 20 на минути, половин час. Ще се срещна с повечето от вас. Ще продължим дискусията по най-различни теми. 6.15 започва. В 18.30 към нас ще се присъединят двама комисари, за да дискутират с нас и ще бъдат заедно с нас на този половин часов е, е, прием. Е, в тази сграда ще бъдат в кафето на втория етаж. Искам да ви поканя в 18.15 часа след около половин час. 18.15, но не по-късно от 18.30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 защото а, бях комисията по транспорта и трябваше да говоря там пак във връзка с Брексит. Що се отнася до ре, директивата за енергийната ефективност и темата за сделка или липса на такава, ще кажа следното. Моля всички а, участващи да направим съответните калкулации, да пресметнем, да изчислим, а не да се впускаме в политически спекулации, да не се окаже, че след като си тръгне Обединеното кралство, останалите държави да трябва да реализират още по-големи економии. А, ако започнем да правим политически оценки, това ще бъде допълнително а, натоварване. Е, и нашата политическа група много внимателно ще следи да се остане на договорените цели и да се сподели тежестта. А, между държавите членки, така че след излизането на Обединеното кралство да не се появят негативи за някои страни членки. Благодаря. Благодаря ви, колега, за коментар. Със сигурност ще го вземем предвид. Много беше важно, че успяхте да се присъедините към нас. Разбрах, че сте имали множество срещи на различни Масте не успяхте да пристигнете е, в уръчения момент нашата комисия. Благодаря ви както и да е за коментар. Разбирам, че няма други коментари по тази тема. Искам да ви информирам, че следващото ни заседание ще бъде на 14 януари. Повтарям, 14 януари в Страсбург, 9 часа. Другата седмица няма да имаме други срещи в Страсбург. Но на 14 януари ще имаме заседание. Тогава ще продължим а, и ще продължим да взимаме решение, тъй като нямаме абсолютно никакво време, тъй като сме в края на мандата. В 6 и половина, много ви моля, бъдете а, а, с нас на коледния ни прием, за да се насладим за половин час на живота. И след това